доклад господин Ферер обръща внимание на въпроси, на които и комисията отдава голям приоритет. Благодаря, казва председателят. Приключваме дебата. Гласуването ще бъде утре на обяд. Сега преминаваме към последната точка от дневния ред. Е, доклада на госпожа Теохарос относно ограничаване на бедността и разкриване на работни места в развиващи се страни. Давам думата на докладчика за 4 минути. Е, госпожо Теохарос, имате думата. Знаем, че Африка, но и други части на света страдат силно от бедност и от дефицит на демокрация. Това са много важни въпроси. С помощта на всички политически групи аз поех работата по този доклад. Европейския съюз може да помогне в борбата срещу бедността, в това число и като се работи за създаване на работни места. По-конкретно, Европейския съюз трябва да помогне на половината от населението. Като имаме предвид липсата на доверие от страна на развиващите страни към развитите, Ние смятаме, че развитието на третия е, свят е, е област, в която и Европейския съюз е, може да участва. Развитието ще бъде полезно и за Европейския съюз. Ще се създадат работни места, ще се ограничи миграцията, ще създаде стабилност. Основата за развитието обаче е за укрепването на демокрацията и на е, демократичните институции, защита на правата на човека, правата на децата, но също така и участието на гражданското общество. Ние взехме предвид всички тези фактори. Ние поставяме акцент върху образованието и свободния избор е, за местопребиваването, е, е, спината е, и други болести са фактори, които водят до допълнителна бедност. Е, ние набелязахме поредица от мерки за борба срещу бедността, имайки предвид всички предприети стъпки от международната общност, като държим сметка за споразуменията на международно ниво за борба срещу бедността, ние се опитахме да постигнем компромис между всички внесени изменения. Понякога някои от е, измененията не можаха да станат предмет на компромис но компромисът и консенсус са необходими, ако искаме да се борим успешно срещу бедността. Благодаря много. Сега, няколко души са се записали. Госпожа Базеско има думата. Господин председател, господин комисар, в условията на економическа криза, която води до повишаване на цените на хранителни стоки и горива, милиони хора живеят в бедност. Това е огромно предизвикателство за развиващите се страни. Въпреки, че Европейски съюз е най-големият донор, преодоляването на бедността няма да стане лесно политиката за развитие трябва да се преразгледа, трябват новаторски подходи и мерки и трябва да се борим срещу данъчните обежища в тези страни среща на върха по целите на хидолетите за развитието трябва да разработи механизми за ускоряване на процеса на борба срещу бедността. Румъния като член на Европейския съюз също участва в международните усилия за развитие. Ние предоставихме заем на Молдова за 100 милиона. Господин Миколаш, има думата. Ако правилото е, ако сте се изказали по време на предишния дебат, е, не можете да се изкажете е, на, при сегашния. Господин Яра има думата. Благодаря. Благодаря и на председателя за неговата щедро. Ще бъде много кратък. Селското стопанство играе голяма роля при ограничаване на бедността. За създаването на едно устойчиво селско стопанство обаче трябват и съответните цени да бъдат преосмислени. И то цените на световния пазар. Селското стопанство в развиващите се страни, това е друга ключова тема. Борбата с корупцията, още една тема. Това са все шансове за ограничаване на бедността и разкриване на работни места. Искам да говоря, да, да засегна и въпроса за суб, субсидиите за износ. Мисля, че тяхното отстраняване е грешно. Господин Николасич. Благодаря ви. Инвестициите в здравеопазването, в демократичните институции са инвестиции в общото развитие на хората в съответните страни. Смятам, че е много тъжно, че бюджетът на развиващите се страни, както и помощта за развитие, предоставена от Европейския съюз, не отчитат този фактор и не осигуряват поне 20% от безвъзмезните помощи дотиват за здравеопазването. Аз мятам, че здравеопазването, както и образованието, са основа на всяка една политика насочена към развитието. И ние трябва да допринасяме адекватно за финансирането на тези две ключови за развитието области. И накрая господин Ферера. Президент, редукção da pobreza и e a criação de emprego nos países. Благодаря ви. Намаляването на бедността и увеличаването на работните места в развиващите се страни изисква система за сътрудничество, насочено към развитието. И за това е необходима солидарност, а също така е необходимо тези страни да бъдат подпомогнати да станат самостоятелни и независими. Целите на хилядолетието на развитието трябва да бъдат постигнати, иначе ситуацията ще се влучи още повече трябва да гарантираме безплатно образование и безплатно здравеопазване, а също така е ефикасно земеделие в тези страни. Иначе бедността няма да бъде изкоренена. Необходимо е да се подпомага местния бизнес и местното земеделие в тези страни. По този начин ще бъдат създадени работни места. За съжаление, сегашната ситуация продължава да не се променя, защото тези страни са затънали във външен дълг и трябва да бъдат упростени всички дългове на развиващите страни. Сега вие имате думата, господин комисар. Благодаря ви, господин председател. От името на моята колега госпожа Георгиева бих искал да благодаря на госпожа Теохара за този всеобхватен и балансиран доклад по такава актуална тема, защото наистина това е изключително важна тема за Европейския съюз. Европейският съюз е много загрижено от международното сътрудничество, насочено към намаляване на бедността и създаване на работни места. Това е неотложен въпрос поради економическата и финансова криза, поради рязкото увеличаване на цените на петрола. И, както посочи госпожа Басеско, увеличаването на цените на редица основни суровини и продукти, включително и хранителните продукти. Да, има спекулация с подобни продукти. Ние обсъждахме в Брюксел с моя колега господин Чолош този въпрос. Ще се приеме в най-скоро време регламент за преработените продукти. Наистина необходимо е да се прекратят спекулативните сделки с суровините и важните продукти, такива като земеделските продукти, защото това е скандално, защото това пречи на държавите, които не могат да бъдат економически самостоятелни и независими. Да, помощта по... позволява да се намали бедността, да се смекчи социалното въздействие на кризата и на това е посъветено съобщението на комисията, както и съветът, който потвърди също своя ангажимент да работи в насока на намаляване на бедността, създаване на работни места и защита на неуязвимите хора. Но ние не трябва да вземем само отбранителна позиция в условията на криза. Ние трябва да мислим стратегически дългосрочно, за което каза и господин Ферейро. И трябва да помагаме на най-бедните страни в дългосрочен аспект. Европейската комисия прие своите ангажименти, свързани с целите на хилядолетието на развитието. Съветът прие съответните заключения и на това ще бъде посветена и Генералната асамблея на ООН в Нью Йорк в заключенията на съвета се посочва значението на целите на хилядолетие за развитие и комисията прави извод, че не може да се преборим с бедността, ако не бъдат постигнати целите на хилядолетието за развитието. Както вие правилно посочихте, госпожо докладче, трябва да обръщаме най-много внимание на най-уязвимите, най-бедните. Така че създаването на един целеви механизъм, който да помага на най-уязвимите, ще позволи на донорите да продължат да предоставят помощ за социалното развитие на най-уязвимите. И разбира се, също така е важно да се гарантира достатъчен производствен капацитет и капацитет на замеделието, за да могат тези държави да могат да разчитат на собствените си сили в економическо отношение. И комисията много активно подкрепя тази позиция. Вашия доклад много правилно също така изтъква този аспект, а именно значението на целите на ОНЕ за достойни работни места, както вие посочвате и глобалния пакт за работни места. Ние подкрепяме тези инициативи. Съгласен съм с вас, госпожо Теохарус, че трябва да формулираме Европейска стратегия за социална защита. И комисията вече започна подготвителна дейност, която ще доведе до формулирането на такава стратегия. Първата стъпка е докладът от 2010 година за социалната защита в най-бедните страни. Ние трябва да потърсим новаторски решения и ние смятаме, че развитието на економиката може до някъде да допринесе за формулирането и реализирането на тези решения. Също така е много важно, че вие посочихте равенството на половете като е един от начините, принасящи за преодоляването на бедността. Както вие знаете в заключенията на съвета, това също изтъква като важен аспект. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Благодаря, госпожо Телхарос. Благодаря, колеги. Благодаря на служителите на преводачите. Прекратявам заседанието.